Possiamo dare inizio? Можем ли да започваме? И всъщност е, трябва да побързаме, да бъдем по-експедитивни, тъй като ни предстои доста работа. Allora faremo una piccola modifica dell'ordine dei voti per... Ще променим дневния ред, за да ще започнем с доклада на господин Карона, тъй като има други ангажименти. Става дума за избягване на разхищаването на храни. Много страни изпитват проблеми във връзка с финансовата си стабилност. Този доклад третира трудностите, пред които са изправени редица държави членки. Наскоро беше постигнато споразумение с съвета и днес е, ние гласуваме е, по един доклад, който ще бъде последният е, законодателен доклад. И ще когато отидем на заседание с съвета, вече ще сме постигнали съгласие по между си. Обсъдили сме няколко пъти проблема ръководителят на Генерална дирекция селския стопанство се даде отговор на някой от най-сериозните въпроси, които ни притесняват. Мисля, че Можем да гласуваме бързо, без поименно гласуване. Е, много колеги отеглиха своите изменения и сега можем да приемем е, текста. Съгласни ли сте? Можем ли да гласуваме амблок gli emendamenti così come concordati col Consiglio. Chi è a favore? Chi è contrario? Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Прекрасно. Сега, нека да се занимаем с следващата точка в дневния ред. Ние трябва да да приемем проекта за законодателен акт. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Това беше формално изискване. Благодаря ви. Сега да се занимаем експедитивно с доклада Карона, за да могат колегите да отидат да гласуват в друга комисия. Това е точка 12 в дневния ред. Е избягване на разхищаването на храни, стратегии за по-ефективна хранителна верига в Европейския съюз. Думата има Салвадоре Карона. Гласуваме един много важен доклад. Разхищаването на храни стратегиите за по-ефективна хранителна верига в Европейския съюз бяха внесени 88 изменения. Има 6 компромисни изменения, предложени от докладчика. Комисията ИМКО се присъедини към нас в интерес на експедитивността. Ще гласуваме 4 параграфа. Ще ви дам думата след малко. 12 от параграфите са обхванати. Комисията по околна среда гласува доклада вчера. Господин Агню иска думата. Господин Пасател, аз изпитвам технически проблем. Гласът ви е толкова силен, че не чувам преводачите в слушалките си Питам се дали и други колеги имат същия проблем. Ще се обърнем за съдействие към техниците. Господин Карона има думата. Искам да благодаря на всички колеги и най-вече на колегата Лавия защото ние като комисия успяхме много бързо да изготвим доклад, който е много показателен. Освен това се радва на сериозно обществено внимание, защото тук става дума за тема, която много дълго време беше подценяване. С днешното гласуване в комисията и след това с гласуването в пленарна зала ще започне много важен нов период. За това много благодаря на всички колеги. Председателят, благодаря господин Карона. Сега ще трябва да извадите картите си за гласуване и можем да започнем гласуването. Начало на гласуване. Изменение 1. Електронно, изме... електронно гласуване. Non ho capito. Pepe? C'è un voto in più per il PPE. гласува с един глас повече. Окей, бене. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме. Съображение 2. Начало на гласуването. Бекали. Chiusa на водационе. Апровато. Край на гласуването. Трето изменение, Дантен. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 8. Начало на гласуването. Кюса лаводационе. Апровато. Край на гласуването. Приема се. 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме точка от преамбюла 12 за а, е, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. 12 и 13 са идентични. 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 15. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17. Приема се 16, разбира се. 17. Край на гласуването. Приема се. 18. Начало на гласуването. Край на, гласу... Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 22. Начало на гласуването. Магинес. Край на гласуването. Приема се. Имко 5. И гласуваме становището на Имко за. край на гласуването. Приема се. 23. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 24. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 25. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 26. Начало на гласуването. По 26. Край на гласуването. Приема се. 27. Начало на гласуването. Приема се. 28. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 29. Начало на гласуването. По 29. Край на гласуването. Отхвърля се. 29 се отхвърля. 30 на Дантен. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 31. Начало на гласуването. Тридесет и едно. Край на гласуването. Отхвърля се. 32. Гласуваме 32 изменението Тарабела. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 33 Николеско. Край на гласуването. Приема се. 34. Начало на гласуването според мен се приема, нали? Преминаваме към имко 3, изменението имко 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Имко 3 се приема. Сега компромис 1. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Тридесет и девет. Начало на гласуването. Край на гласуването. 40. Начало на гласуването. Край на гласуването по 40. Приема се. 41. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 42. Тук имаме разделно гласуване. Първа част, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се според мен. Втора част на 42. Моля, съсредоточете се. Втора част на 42. Начало на гласуването. Втората част се приема. 43 на Караца, Кораца Билд. Не, Бъркам, казва председателят, тъй като сме приели 42. Преминаваме направо на 45. Моля да ме извините. Начало на гласуване по 45. Край на гласуването. Отхвърля се. 46. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 47 на Манер. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Моля да ме извините, че така изкрещях, че се отхвърля. 48. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 49. Начало на гласуването. 49. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 51. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 52. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 53. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис 2. Гласуваме компромис 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Така че можем да преминем направо на 61 госпожа Кораца Билт. Начало на гласуването. Приема се 62. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 63 Николеско. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 65. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 66 на господин Тарабела. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Тук се съдържа и изменението на имко. Начало на гласуването по компромис 3, край на гласуването, приема се. Следващото, което подлагаме на гласуване е имко 15, начало, край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме на 76. Господин Тарабела, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Начало на гласуването. Приема се. Сега гласуваме направо имко 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 88. Изменение на ПАКСАС. Начало на гласуването. Приема се. И така. Преминаваме към променен списък за гласуване. Имко 1. Край на гласуването. Приема се. Имко 4. Начало на гласуването. Край на гласуването по имко 4. Искам да ви обясня какво гласуваме тук. Комисията ИМКО не прие нашата хронология за гласуване и за това гласуваме по техния списък. Гледайте само цифрите, подадени ни тази сутрин от ИМКО. Ще прочитам цифрите а, много ясно. Не, поглеж... не гледайте последователността в списъка пред вас, а слушайте какво съобщавам аз. Значи гласувахме имко 1 и имко 4. Сега преминаваме на имко 8. Начало на гласуването. Имко 8. Край на гласуването. Приема се. Имко 10. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се имко 10. Имко 13. Начало на гласуването, край на гласуването. Имко 13 се приема. Имко 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И последно изменение на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, ИМКО 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Passiamo agli emendamenti della Commissione Ambiente. Преминаваме към предложението за изменение на Комисията по околна среда. И гласуваме техните предложения. Iniziamo dall'NV4. Dichiara Започваме с НВ 4 Начало на гласуването е NV4. Край на гласуването. Приема се. МВ5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. NV20. Начало на гласуването. NV20. Край на гласуването. Отхвърля се. NV32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Провато. Приема се. NV33. Начало на гласуването. NV33. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Мисля, че се отхвърля. Да, отхвърля се. NV 50. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. mv 57 mv 57 Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. mv 70 Моля, гласувайте. НВ-70. Край на гласуването. Приема се. NV88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. NV91. И свършваме с Комисията по околна среда. NV91. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега остава да преминем към окончателно гласуване на така изменената, изменения, изменената проекторезолюция. Начало, край на гласуването. Резолюцията се приема. Сега вече мога да кажа честито на господин Карона. Колегите, които трябва да гласуват друга комисия, могат да си тръгват. Bene, adesso torniamo indietro al punto numero 11, filiera. Сега ще се върнем назад на точка 11 верига за доставка на суровини за земеделските стопанства, структура и последици. Докладчик е Жозе Бове. Приемане на проекто доклад. 229 изменения по него. Три компромисни изменения. Господин Бове, моля, имате думата Няма да правя декларации, няма да започваме дебат. Очевидно всички проявяват интерес към темата. Постигнахме три компромисни изменения, което е положително. Бихме могли да постигнем и повече, но позициите бяха разнопосочни. Трябваше да отчитаме и уважаваме различията. Призовавам ви да гласувате в общия интерес на е, замеделските производители, тъй като този текст е, е в техен интерес. Целта ни е да направим така, че те да не напуснат е, своите ферми. Нека да гласуваме, после ще правим анализи. Благодаря, Жозе. Да започнем по списъка за гласуването. Ще гледам да го организирам по-ефективно, бързо. Изменение 89 на Магинес. Моля, гласувайте. Край на гласуването по 89. Прието. 90 на Данелис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 92 Lion. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 93. Изменение 93. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 94. Моля, гласувайте. Край на гласуването по 94. Приема се. 95. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 95 се приема. 96. Николсън. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Деветдесет и шест се приема. Деветдесет и седем. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Да. Сега 98. Разделно гласуване по първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването по първа част на 98 се приема. Втора част. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте по втората част на 98. Край на гласуването. Приема се също. 99-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се, мисля, казва председателя. 100. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 101. Моля, гласувайте. 101. Гласуваме за 101. Край на гласуването. Приема се. Сега отиваме на 109. На следващата страница 109. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 110. Моля, гласувайте за 110. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 1. Компромис 1. Моля, гласувайте. Приема се. Скачаме на 117-то изменение. 117. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 118. Гласувайте. Край на гласуването по 118. Приема се. 119. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се, мисля, казва председателя. 120. Гласувахте ли за 120? Край на гласуването. Приема се също. Сега 121. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Приема се. 122. Моля, гласувайте по 122. Край на гласуването. Приема се. 100. 26 е следващото. Моля, гласувайте за изменение 126. Край на гласуването. Мисля, че се отхвърля. Сто двадесет и седем. Моля, гласувайте. Приема се. Да, приема се, потвърждава председателя. 100. Сега ще гласуваме за 130 на Егле. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 131. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 132. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Мисля. Следващото. Изменение 133. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 134. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 135-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 136-то. И седмо коригира се председателя. 137. Край на гласуването. Приема се. 138. Гласувайте. Край. Приема се. Отиваме на 140. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 142. Моля, гласувайте. Край. 142 се приема. 143. Кестингер. Гласувайте. Край. Приема се. 145. Моля, гласувайте. Сто се отхвърля. 146 изменението на Фонтана. Моля, гласувайте край. 146 се отхвърля. 147 гласувайте. 147 край. 147 се приема. 148 моля, гласувайте. Край. 148 се приема. 149. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменението на Дантен е това. То се приема. Сега минаваме на 150. Николеско. Гласувайте. Край на гласуването. Добре. Отфърля се. Съжалявам, господин Николеско. Председателя казвам. 151. Гласувайте. Гласувахте ли? Добре. Край 151 се приема. 152 гласувайте. Край на гласуването. С голямо мнозинство се отхвърля. 152 сега. 153, извинете. Гласувахте ли? Отхвърля се. Сега ще гласуваме за изменение 154. Гласувайте. Гласувахте ли? Отхвърля се, мисля, казва председателя. 155. Моля, гласувайте. Гласувахте ли за 155? Край. Приема се. Сега отиваме на 157, изменение Гладфелдер. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. Сега гласуваме 158. Гласувайте. Край. 158 се приема. Председателя се коригира, отхвърля се. Сега 159. Гласувайте. Край. 159 се приема. Сега гласуваме за 162. Морвай. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 162 се отхвърля. Компромис 2. Гласуваме по компромисно изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега скачаме на едната страница. 175-то изменение. 175-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 176. Гласувайте за 176-то. Коригира се председателя. 177. Приема се. Сега гласуваме за 178. Край на гласуването за 178. Приема се. 179-то. Гласувайте. Приема се. Също. 180-то моля гласувайте. Край на гласуването. 180 се приема. 181 е следващото. Моля, гласувайте. 181. Приема се. 182 Никълсън. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Мисля, че се отхвърля. Отхвърля се. 183. Гласувайте. Край на гласуването. 183 се приема. 188. Гласувайте. Мисля, че се отхвърля. Сега 189. Гласувайте за 189 Данелис. Край на гласуването. Отхвърля се. 190 Реймерс. Гласувайте. Край. 190 се приема. 192. 192. Гласувайте. Край. 192 се отхвърля. Компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. Компромис 3. Гласувахте ли? Да, приема се. Сега скачаме на 207. Изменение 207. Гласувайте. Край на гласуването. 207 се отхвърля. Гласувайте по изменение 208. Край Отхвърля се. 208. 209. Полсън и други. Моля, гласувайте. Край. Подкрепя се голямо мнозинство. 211. Гласувахте ли? 211 се отхвърля. 212. 212. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 214. Начало на гласуването. Край. Одобрява се. 216 е следващото. Гласувайте за 216. Край. Отхвърля се, според мен. 217. Гласувахте ли? Край. Приема се. 218 сега. Моля, гласувайте. Госпожо Магинес, искате да кажете нещо. Извинявам се. А, сега за току-що. За кой, кое изменение гласуваме? За 219. Votazione aperta sul 219. Сега гласуваме за 219. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме Люлин 220. 220. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. И това се отхвърля. 221. Начало на гласуването. 221. Приема се. 222 изменение. Рубик. Приема се. 223. Край на гласуването. Приема се. 224. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 225. Гласувайте. Приема се. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 227 Рубикс. Край на гласуването. Приема се. 228. Край на гласуването. Приема се. 229. Начало на гласуването. Фонтана. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме точка от преамбила 8. Алеш. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Девета точка от преамбила. Кьостингер. Приема се. Десето, десета точка от изменението. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 11 точка от преамбила. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. Гласуваме 12 точка от преамбила, Лаян и други. Край на гласуването. Приема се. Тринайста точка от преамбила. Край на гласуването. Приема се. 14 точка от преамбила. Край на гласуването. Приема се. 15-та точка от преамбюла. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17-та. 16-та точка от преамбюла. Приема се. 17-та точка от преамбюла. Край на гласуването. Приема се. 18-та точка от преамбюла. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19-та точка от преамбюла. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20-та точка от преамбюла. Гласувайте. Край. Приема се. 21 точка от преамбила. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22 точка от преамбюла. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23 точка от преамбюла. Край на гласуването. Приема се. 24-та точка от преамбила. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 25-та точка от преамбила. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. А, извинявайте. Приема се. Сбърках. Гласуваме 27 точка от преамбюла. Всички ли гласувахте? Приема се. 28. Никълсън. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 29. Всички ли гласувахте 29-та точка от преамбила? Край на гласуването. Приема се. 30. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31. Гласувайте. Край на гласуването. Тридесет и трета точка от преембила. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 34. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 38 точка. Гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. 39. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. Четиридесет. Гласувайте. Отхвърля се. и едно. Всички ли гласувахте? Приема се. 42. Костингер. Гласувайте. Край на гласуването. Мисля, че се приема. Четиридесет и трета точка от преамбила. Край. Приема се. 48. Извинявайте. 44. Николеско. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 45. Никълсън. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 50-та точка от преамбила. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 51. Извинявайте. Ще гласуваме 52 точка от преамбюла. 52. Край на гласуването. Приема се. Петдесет и три. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 55. Данелис. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 57 точка от преамбюл. Дес и други. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 59 алвеш. Гласувайте. Край на гласуването. Сега гласуваме Морвай. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Подлагам на гласуване 61 точка от преамбил Кьостингер. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 62 точка. Дантен. Край на гласуването. Приема се. 63. Морвей. Гласувайте. 63 се отхвърля. 65 гласуваме. Глад Фелдер, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Давам думата на госпожа Магинес за устно изменение. Благодаря в интерес на последователността в текста. Предлагам да заместим думите crop rotation с crop diversification. Благодаря. Устно изменение и затова трябва да видим дали има колеги, които са против. Ако няма против, Жозебове има думата. По принцип аз не съм против устно изменение, ако съответства на текста на компромиса. Следователно, вие трябва да прецените, тъй като има постигнат компромис, той трябва да се запази, но в случая ми се струва, че има проблем. Ако няма против, гласуваме предложението на госпожа Магинес. А, аз нещо не разбирам. Жозе, за или против си? Аз съм против за съм, ако съответства на текста, такъв какъвто е във втори компромис. Ако сме в рамките на втори компромис, да, но в случая не виждам какво печелим. Госпожа Гинес трябва да ми каже дали дали е, има последователност и връзка с втори компромис. Госпожа Магинес има думата. Искам само да успокоя господин е, Бове, че се придържам към втори компромис. Ясно е, че е, разпоредбите на втори компромис са спазени и за това гласуваме компромиса предложен от госпожа Магинес. Всички ли гласувахте? Приема се. Сега гласуваме

75. Не, каза председателят. 75. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Седемдесет и шест, дес и други. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 79-то изменение. Гласувайте. Край. Приема се. Сега гласуваме 80. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Сега гласуваме Осемдесет и второ изменение на госпожа Магинес. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. А, извинявайте, 87-мо изменение Келстингер. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме точка от преамбила 1. Николсън. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 2. За. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Номер 3. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Номер 4. Край. Приема се номер 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се номер 6. Последното, ако сте съгласни, приема се. И сега гласуваме текста на проекта за резолюция Бове в изменения вид. Приема се с категорично мнозинство. Поздравления за господин Бове. Приехме 11-та точка от дневния ред. И сега 12 вече я приключихме. Искам да информирам колегите, че на няколко пъти сме обсъждали въпроса за кокошките носачки. Тази сутрин на координаторите обсъдихме идеята за устен въпрос към комисията и текстът беше раздаден. Ако сте съгласни, можем да го приемем и да го включим в програмата на пленарното заседание за декември. Ако някой иска думата, заповядайте. Никой не иска думата по тази точка. Точка 14. Информация от комисията относно състоянието на пазарите на захар. Имаше искане от групата за повече информация по този въпрос и сега комисията ще ни представи състоянието на пазарите и последиците от промяната на квотите след 2015 година. А, тук е директора Вест Фален. Давам думата. Thank you very much, Mr. President. Um, Благодаря, господин председател. Искам най-напред да ви напомня, че разбира се, ние извършихме реформа, за която беше взето решение през 2005 година. Изпълнението започна 2006-2007. Основният принцип е да се въведат е, квоти от 85% самозадоволяване, така че да имаме баланс на вътрешния пазар. Трябва и да внасяме. И да не забравяме, че тази реформа трябваше да бъде базирана на нашите ангажименти а, относно вноса. Така че трябваше да нагодим режима на вътрешните квоти. И това бяха основните принципи. А това ще рече, че що се отнася до квотите, имаме вътрешна продукция от около 14 милиона тона, а вътрешна потребление 16,5 тона, което трябва да се компенсира с внос. Освен на квотите на захар, имаше и явление квота изв... а, захар извън квотите. И прехвърляне от едната категория в другата. Тази извън квотна захар трябваше да се използва в контекста за индустриални цели, като химия, етанол и за износа. Но при това с максимална квота на СТО 1,5 милиона тона. Ако остава нещо от квотната захар, тя трябва да се изтегли следващата година. Сега стигам до пазарното положение. Ситуация, господин председателю, винаги има връзка между ситуацията в текущата и предходната година и ще ви представя общ поглед на това какво постигнахме в 2010 и 2011. Има, бяхме изправени срещу високи цени на световните пазари, дори глобалната цена на захарта беше по-висока, отколкото вътрешната цена нещо невиждано в миналото. Такава една разлика между нашите цени и а, външните цени. Както обикновено използвахме, а, из, а, запълнихме квотата с 13,7 милиона, извън квотната 7,5 милиона. Така че очаквахме внос от около 2,8 милиона тона с начални количества 1,2 милиона тона, което значеше, че имаме вече недостиг на вътрешните пазари. И тогава комисията на базата на една заплаха за сриване на вътрешния пазар, предприе мерки да гарантира, че имаме достатъчно захар на вътрешния пазар. Каква е целта ни в управляването на този пазар? Да, а именно да приключим годината с запаси от 1,8-1,9 милиона тонна точно този, това ниво трябва да се гарантира, за да има достатъчно флуидност на пазара. И за да постигнем целите, ние дадахме възможност на, за внос на допълнителна захар при благоприятни условия 500 000 тона допълнително 300 хиляди, но позволихме също така да се конвертират извън квотната захар в квотна захар от 500 000 тона. И с тези мерки, което ще рече един добър баланс между вътрешното потреб... използване, потребление на захар и внос, ние гарантирахме а, приключване на пазарните години 2010-2011 с 1,9 милиона тона. Сега стигам до, пазар... до годината 2010-2011 при недостига на световните пазари и на вътрешния пазар също, дадахме на, на производителите да разберат, че има място за разширяване на продукцията, на производството. Така че още преди да започнат да съдат да, свеклото, да знаят, че има 3% излишък за захар в общността. Това беше една година с добра реколта, високи реколти на а, захар но от свекло и очакваме същото, а, същата реколта и тази година. Квотите на захар, квотната захар се запълва, но извън а, квотните очакваме 5 милиона тона. Миналата година беше 2,8, т.е. голямо увеличение на извънквотната захар. И отново, ако не предприемем никакви мерки, ще очакваме да свършим запасите само с 1,2 милиона тони. Така че или трябва да вземем мерки за постигане на целта от 1,9. Всъщност трябва да вземем мерки 1,9 милиона тона и мислим да постъпим по същия начин като миналата година, като дадем възможност за 400 хиляди захар извън квотна захар да бъде конвертирана в квотна която ще се използва на вътрешния пазар. И съвсем наскоро ще дадем една възможност за допълнителен внос посредством търгове за внос. Това означава, че имаме възможност да доставим допълнителна захар на вътрешния пазар – и в началото на идната година ще поразмислим отново какви допълнителни мерки биха били необходими, за да стигнем тази цел от 1,9 милиона тона на вътрешния пазар. И в обобщение, господин председател, взехме мерки миналата година за балансиране на вътрешния пазар и сме в процеса на вършене на същото тази година, за да сме сигурни, че имаме достатъчно захар на вътрешния пазар. Стигам до тук, господин председател, ви благодаря. Благодаря, господин директор Вестлайнен. Сега можем да започнем дискусията. вече първо господин, госпожа Гарсия. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря за това, че комисията дойде тук и ни съобщи такова оптимистично послание за захарта, но не вие сбъркахте преди, бъркате и сега. Всъщност нещата стоят по друг начин. Може би през 2015 година квотите ще бъдат премахнати. Те са и много намалени. За Португалия и Испания това са 50% намалена продукция. А в европейското производство на захар има дефицит, ние продължаваме да внасяме захар. Не разбирам защо преди няколко години комисията настояваше за такива големи намал... намаления. Галеонът беше госпожа Фишер Бол, която настояваше. Питам се какъв беше смисълът след като в Европа има дефицит на захар, да се намаляват квотите. Не разбирам. А, и аз разбирам какво става, но не разбирам логиката и смятам, че е неправилно. Страните производителки би трябвало да си запазят квотите поне до 2020 година. Трябва да дадем шанс на европейското производство, на производителите на захарно свекло в Европа. Те положиха толкова много усилия да се адаптират към трудните условия, които им бяха наложени от комисията. Реформата на ОСП, която се предлага сега, според мен трябва да претърпи много сериозни промени и категорично да запазим квотите до 2020 година. Джордж Лайън. Благодаря за това изявление. Аз имам два въпроса. Бихте ли ни обяснили защо се повишават световните цени на захарта, след като дали това се дължи на съкръщаването на а, поръчките от Европейския съюз или пък а, се повишава търсенето. Какво можем да очакваме в бъдеще? Второ, Има притеснения страните от АКТБ, които не могат да запълнят квотите си. Ето защо въпросът ми е... Бихте ли ни обяснили защо тези стри не могат да използват тази възможност? Можем ли да разширим кръга на страните, от които можем да доставяме захар. Има опасност производствени предприятия да затворят. Благодаря, господин председател. Благодаря за информацията, която получихме. Помня обаче много добре как френския колега от е, социал-демократическата фракция на времето беше докладчик. Аз бях докладчик от името на моята политическа група и въобще всички положихме много усилия да предотвратим най-лошото. Комисията искаше още повече да намали сцените, искаше още по-крути мерки. Тогава все още нямаше процедура по съвместно вземане на решение, но парламент парламентът не се беше опълчил, дефицитът на захар в Европа щеше да бъде още по-голям. И щяхме да сме загубили много повече производители на захарно цвекло. Значи комисията сбърка 2005 година, бърка и сега, след като смята, че 2015 трябва да изтече срокът на квотите. Според мен тази грешка е свързвана с това, че страните от АКТБ не доставят на Европа количествата, които трябва да доставят заради цените. Освен това смятам, че всъщност захар има достатъчно, но сегашната ситуация се използва от е, преработвателите на захар, от захарната промишленост, за да наложат своите интереси. Мисля, че комисията доста правилно а, предвижда, а, ако комисията правилно предвиди да има разширяване на отглеждането на захарно цвекло в Европа, ще се а, реши до известно степен въпроса. Помните, че на е, парламентът настоява а, правилата за захарния пазар да бъдат, т.е. Е, валидността им да бъде удължена до 2020 е, година. Грация, Мартин Ожлинг и пой Рубик. Благодаря. Аз мога да се присъединя към Албертис в много отношения. Припомням и аз историческата а, ситуация. Едно време толкова бяхме ентусиазирани да престанем да използваме а, европейска захар, защото щяло да е по-ефтино да внасяме. Сега се настоява да сложим, не да сложим край на производството на захар, а да го разширим, като квотите пречели на това. А, доста абсурдна ситуация се получава. Едно време квотите ни, помог, ни помогнаха изобщо да, някой да произвежда захар в Европа и 85% от пазара да се задоволява с европейска захар. Сега въпросът е какво да правим по-нататък. Задаваме го, защото комисията в момента много категорично се опълчва срещу решенията на парламента. Така, за това искам да попитам какви тенденции на пазара очаква комисията за в бъдеще. Очаква ли че на пазара ще има достатъчни количества захар и няма да има проблеми? Какви са проблемите във връзка с вноса? А, ми, митата ли? А, маржовете ли? Можем ли да бъдем по-гъвкави? Трябва да бъдем по-гъвкави по отношение на квотната система. Благодаря ви. Грация, Мартин Рубикс. Благодаря, Мартин. Сега господин Рубик. Но я. Благодаря, господин председателю. Каква е тази реформа? Що за реформа е? По време на нейното изпълнение сме изправени срещу проблеми и трудности, и не, иск, не можем да си осигурим достатъчно захар. Независимо, че в Европа се отглежда достатъчно захарно цвекло и можем да произведем достатъчно захар. Но ето, че Европа стана вносител, вместо да бъде износител на захар от захарно цвекло. Няма логика в това. Тъй като сме развили системата а, и сме реформирали захарния сектор. Имам въпрос. Правилно ли съм разбрал? Това, което се случва в момента е, че извън квотната захар се трансформира в квотна захар. Ще рече ли това, че латвийските фермери, които желаят да започнат отново да произвеждат захарно свекло и захар, могат ли да получат квоти дори в момента да нямат такива, да не са им отпуснати такива. Да, благодаря. Мишел Данте. Бих искал да получа обяснение от комисията в предишния текст беше определен край на системата през 2016 система в предложение за реформа 2015 без дискусия, без съгласуване и консултация. Може ли да ни се обясни защо минаваме от 2016 на 2015 година? И искам да кажа, че тук се разсъждава малко по, макия... по макиавилистически. Може би трябва да се от, да сложим край на системата през 2015 година, защото производството ни е твърде недостатъчно. Не можем да се съгласим с подобна аргументация. Благодаря, Мишел. Урика и след това госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Сега ще ви кажа нещо неприятно. Имам принципен проблем. В новата ОСП се казва премахваме млечните квоти. Ако сега кажем захарните квоти остават, вече е абсурдно. Говоря не от името на моята политическа група, отлично име. Смятам, че когато говорим за премахване на квотите по принцип, а мнозинството от тази комисия смята, че за млякото не трябва да има квоти, за разлика от мен, то за мен е проблем да разбера защо, когато говорим за захар, настояваме квотите да останат. Потреблението на захар през последните години е било много стабилно, се оказва. Твърди се, че захарта се е доближила по цена до световната цена. Ами, че нали същото е положението с млякото? А, какво искаме да направим в тази комисия? По принцип, квоти искаме ли или не искаме? До тук никой не е успял да ми обясни защо се прави разлика. Искам да попитам защо е така. Съгласна съм с колегата за а, изтичането на ОСП през 2020 година. На времето се съгласих, но тогава не ми беше а, ясно, не бях осъзнала, че става въпрос и за млякото. Не мога не можем а, да си играем а, на тука има, тука няма квоти, ако не знаем точно какво преследваме. Благодаря ти, Улрике. Мерит. И след това Рита Раймерс. Благодаря, господин председател, благодаря на комисията. Мога ли да попитам? Говорим за количества захара, никой не казва нищо за качеството, а в земеделския сектор се смята, че качеството е на необходимия стандарт. Може би и комисията има някои забележка. Второ, подкрепям въпроса от латвийския си колега, тъй като Ирландия също загуби своята захарна индустрия поради реформата. Макар и да е била малка като дял от цялата индустрия, но е много важна в сидбообращението като култура. А, и когато имаш някакъв сектор, трябва да се бориш за неговото оцеляване. А ние сега се борим за възраждането на захарният сектор в Ирландия и може би комисията ще коментира. Какви други възможности има за държавите членки да произвеждат захар поне за а, местния пазар? Благодаря. Благодаря, Мариан. Питер Имас. Това, което ми прави впечатление, че водим обща дискусия за захарта. Но по принцип захарта не е равна на захар. захар тръстиковата захар е нещо много по-различно от захарта от захарно цвекло. Непрекъснато си го напомняме, а отново приравняваме нещата. По отношение на висококачествената бяла захар от захарно цвекло, предлагането винаги е било а, прекалено малко, така че съответните браншови организации не са могли да изчерпат квотите си. Трябвало е да се внася захар, примерно от Полша в Германия, за да покриваме нуждите на собствения пазар. Трябва да ни е ясно, че ако непрекъснато реагираме от страна на политиците, от страна на комисията, създаваме едни правила, които създават закостенялост, не дават възможност за гъвкавост и не съответстват на нуждите на пазара. Затова искам категорично да се изкажа за премахването на квотите. Пледирам те да бъдат премахнати. Защото винаги, когато а, майсторим нещо по политиката на пазара, се проваляме. Освен това, ми е много ясно, че потенциалът за пласмент на производителите на захарно цвекло не е могъл да бъде изчерпан, тъй като е, квотите бяха е, ограничени и предлагането изкуствено беше занижено. Е, това не може да бъде здравословно за пазара. но трябва да признаем, че хранителните навици в света се променят и може да се очаква, че в страните с растящ жизнен стандарт е, ще се консумират много повече захарни изделия. Съответно, там ще има а, постоянно търсене. А за да противодействаме на някои тенденции сред населението, трябва да минат дълги години работа, просветителска работа, така че не смятам, че квотите са необходими. Сега, че е шокиращо да се каже още от 2015 година ще ги премахнем, но и по време на последната реформа се знаеше, че все някога квотите ще трябва да се махнат. Благодаря. Grazie Britta, adesso l'onorevole Iar, poi Tarabella. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst eine, eine persönliche Meinung, dann, dann äh, Позволете ми първо едно лично мнение и след това една, един политически въпрос. В източна Германия, казвам това лично, винаги сме имали проблем с квотите, независимо от това дали е било за захарта, защото тези квоти всъщност циментираха структурата от социализма, която се определяше от плановото стопанство. Така че нашите селени просто питаха дали квотите за захарно цвекло са разпределени справедливо и аз трябваше да им отговарям, че не, защото комунистите са ги разпределяли. Това са изкуствено създадени квоти. Съгласен съм с госпожа Родош. Трябва да бъдем откровени. Обикновено квотните системи е, пречат. Сега в селско-стопанската политика решихме да ги приемем. Но предлагам да действаме като парен каша духа. Махнахме квотите в млечната промишленост, което беше добре, само че кацането не беше меко. Искахме постепенно да стане, а всъщност промяната беше много рязка. Затова казвам парен каша духа. Нека да премахнем квотите така, че никой да не усети. Нито потребителите, нито производителите. За това аз се обръщам към комисията ситуацията. Нека да не катастрофираме както с млечните квоти. И друг въпрос – прогноза за цените. Доколко основателни и стабилни и сигурни са тези ценови прогнози? Защото знаем какво стана с млякото. И вторият ми въпрос – колко поле за маневриране имаме в системата в рамките на тази квота, за да регулираме произведените количества. Едно време имаше квота С, с, а, по силата на която може без проблеми да се продава в Европа при необходимост допълнителен, допълнителни количества. Трябва да създадем доверие у нашите производители. Ако успеем да променим достатъчно добре системата, ще можем съвсем плавно и тихичко и безболезнено да премахнем квотите. В заключение казвам, трябва да си признаем, че всички всъщност смятаме, че квотите са вредни. Марк Тарабела. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да не загърваме твърде бързо регулирането на пазара. Пазара без регламентация не може да функционира. Мисля, че ако прегърнем твърде либералните политики, нещата не вървят добре. Регулирането дава възможност да се отговори на пазара, да се адаптираме към пазара, да бъдем по-гъвкави. И нека да ви напомня, и това е общ принцип, през 2005 година имаше за цел да изчезне производството в по-малко производител, производителните райони и то да се изнесе в по-производителните. В един момент си дадахме сметка, че това е вредно за производителите и за индустрията индустрията получи компенсация за да се преструктурира. Какво означава това? Да, затвор, да хлопне кепенците, да изнесе производство си и сега внасяме а, е, захар. Очевидно е, че е, трябва да помислим за политика на регламентация с гъвкаво, за да можем да отговорим на потребностите на пазара. Това въжи за селското стопанство и за индустрията. Всички искат за отваряне на пазарите. Китай, Бразилия, САЩ, Европа. Само, че е, резултатът е, че се унищожава индустрията. Това въжи не само за селското стопанство, и, и въжи за индустрията, да ви напомням ли е, за металургията и така нататък. Само, че е, тези, които най-много искат да се отворят пазарите, не отварят своите собствени. Е, ето защо ние трябва да имаме възможност да бъдем по-гъвкави и да се адаптираме. Аз не се боря непременно срещу квотите. Преди кризата започна през 2009 година, когато обявихме края на квотите. Видяхме какъв е резултатът. Цените паднаха с наполовина аз съм за пазарите, но за регулираните пазари. Надявам се, че сте ме разбрали. Мартин Хостинг поиска думата. Много се извинявам, че отново вземам думата, но смятам, че в тази дискусия за квотите е много интересно, че някои са за премахване на млечните квоти, но запазване на захарните квоти. Сега трябва да правим разлика между нещата. Имахме и обсъждане за виното. А, и въобще, ако обобщя, а, госпож... стигам до мнението на госпожа Раймер, всичко да се дерегулира. Но все пак, нека поговорим за альтернативата. Какво може да се направи чрез добро управление? И въпросът ми. Комисията допусна един подсладител Стевия, коя, който ще играе голяма роля в питейната промишленост и ще намали покупките на бяла захар, нали така? Thank you. Uh, благодаря. Искам да попитам Рей Магинес и членът от а, Латвия. Искате да се, и, да се отглежда захарна тръстика, но както и въпроса с инфраструктурата, тя вече не съществува. Производи, производителите трябва да са сигурни, че ще бъдат построени заводи. Така че не всичко е такова, каквото изглежда. Към комисията имам въпрос. Направили ли сте оценка на въздействието, защото захарната тръстика е, е култура, която е различна в различните страни. Миналата година аз е, по една трета от реколтата ми се провали, зимата беше много студена има, получихме 16 тона на акър. Тази година ще получим 33. Много, е, много сериозно различие. Ако бъдат премахнати квотите и кажем всичко може вече, е, Тръстиката ще започне да се отглежда там, където добивът е най-висок. В източна Великобритания, имаме известни предимства, свързани с климата. Но в комисията правила ли е прогнози какво би могло да се случи? Председателят благодаря на всички и сега давам думата на а, докладчика. До, преди да демонтираме инструмента, с който разполагаме за управление на пазара, може би трябва да изградим защитна мрежа при управление на кризи. В противен случай има една опасност да вземем погрешното решение и да трябва да плащаме твърде висока цена за твърде дълго време. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на различните въпроси, като започна с госпожа Гарсия, която съжалява, че сме в ситуация на недостиг на вътрешния пазар, но искам да и напомня, че, както казах в въведението си, това бе резултат от политически решения, взети през 2005-2006. И това, което е много важно в този контекст, е, че имаме международни ангажимента. По силата на всякакви споразумения, по които отваряме границите си за захар – и въпросът не е до каква степен това са квоти. Това не са квоти. Те са по принцип неограничени, но имаме някои предпазни клаузи. Тези количества да, надхвър... да не надхвърлят 3,5 милиона а, тона. Така че трябваше да изработим една система, която да вземе предвид а, а, вноса, както вече казах. После имаше въпрос за цената на световния пазар, цените на световния и на вътрешните пазари. Нека кажа, че поради нашата реф... по реформа, ние снижихме вътрешните си цени. Това беше логика да се адаптираме колкото се може повече към световните пазари и в другите сектори т.е. до 400 евро на тон. И това, което видяхме, че в следващите години имаше едно конвергенция, сближаване между световните и вътрешните пазари, което се дължеше на наличието, предполагам, на, а, между, а, на количества. И както казах, видяхме и нещо неочаквано, световни цени над нашите цени миналата година. В момента като имаме предвид, че в глобален мащаб имаме рекордна реколта 172 милиона тона. Цените отново спадат и ние знаем, че ножицата между вътрешната и външната цена се увеличава малко. Но трябва да кажа, че и вътрешната ни цена се променя с времето. и не знаем дали това няма да стане и в бъдеще. И важно е в контекста на нашето предложение за приключване на квотите или поне за неподновяването им след 2015 година, ние наблюдаваме истинско сближаване между нивата на а, вътрешния и външния пазари, което е особено важно не само нивата на цените, но това, което наблюдаваме, че и производствените разходи, които са основният елемент в тази а, това обсъждане също се спадат, тъй като добивите на хектар са много добри, стабилни така че всъщност приближаваме разходи, които са близки до световната ситуация. Това ще рече, че ще сме в състояние да се състезаваме с международното производство на захар по показателя събестойност на продукцията. Това е положението в момента а, и най-вече това сближаване на цените и на събестойността което е гаранция за въвеждане на система без квоти. Искам да напомня и на заинтересованите, че в комисията играе важна роля в управляване на вътрешния пазар, но това ще рече, че, например, има ограничения и по а, износа а, само до 1,5 милиона по силата, тона по силата на международни споразумения. И когато премахнем квотите, това ограничение ще отпадне също и нашите производители и ще имат еднакъв достъп и до външните, както и до вътрешните пазари. Това е едно обсъждане, което ще продължи в контекста на нашето предложение след 2013 година. И имаше една обща забележка относно приключването на квотите. Сега да се спра на по-конкретните въпроси. Бе зададен въпрос за новия продукт Стевия. Подсладител. Ние не смятаме, че той ще замести захарта. Има различен калориен състав и е по-скоро, да речем, в в гамата на подсладителите и не е някаква голяма заплаха за нашите вътрешни цени на захарта. Бе зададен въпрос и за до каква степен ще има мита върху нашата захар. Отговарям, че няма а, такива по някои вноси си, но има и за определени а, квоти, но могат да бъдат адаптирани въпрос. Не можем ли междувременно да увеличим още веднъж квотите? Ами, господин председателю, тази цялата реформа я провеждаме. А потребител, европейския потребител плаща за реформата, за реструктурирането, за изваждане на квоти от пазара. И сега не е логично изведнъж пак да им представим предоставим тези квоти. Не е това целта. И аз бих искал да напомня на делегатите, че комисията има възможност, когато съществува заплаха за сриване на пазара, да прехвърля не квотни или извън квотни в квотни. Т.е. една гъвкавост на системата, която и дава възможност да се нагоди към преобладаващата ситуация в момента на пазара, т.е. една възможност за баланс и префърляне от извън квотните към квотните количества. Също това отговаря и на въпроса, че всъщност не сме сега не правим състои... сега... не предоставяме допълнителни а, квоти в момента. Имаше и въпрос защо а, при, приключихме с квотите в млечния, а не го правим същото в захарния сектор. Има една тенденция във всички сектори на ограничения на производството. И ние започнахме реформите още от 1992 година за все по-пазарно ориентиране на производството. Вие знаете до каква степен системите на квотите се пасват или се вписват в този процес и в контекста да ставаме все по-голям глобален партньор по отношение на внос и износ, не бива да слагаме ограничения на вътрешните си производители, което ще им попречи да участват в този международен обмен. На следващо място бе зададен въпрос за ситуацията в Ирландия. Да, реформата е такава, че имахме система, при която във всяка държава членка и всяка отделна захарна фирма може да вземе свое решение до каква степен да продължи е, при тази ситуация на много ниски цени. Е, референтната цена, както казах, е на 400 евро на тон и фирма, коя ще се запита, можете да се запита, ще оцелее ли при такива цени е, глобално и някои фабрики решиха, че не могат да оцелеят и решиха да е, приключат е, е и получиха доста щедри компенсации за това, че демонтираха фабриките си. Тоест, разбирате, че ще има и допълнителни квоти, които ще е, се дават, е, отпускат на държавите членки по силата на това решение. На следващо място имаше бележки или коментари относно това до каква степен да адаптираме системата на квотите, за да имаме по-голяма гъвкавост. Така както аз виждам нещата, господин председателю, до 2015 година настоящият инструмент притежава достатъчна гъвкавост да се нагоди към конюнктурата на пазара, за да имаме достатъчно доставки на захар на вътрешния пазар. И още веднъж въпроса до каква степен смятаме, че положението с цените ще е такова, че ще ни даде възможност да приключим с квотите. Пак ще повторя, че не само ситуацията с цените и съответствието между вътрешни и външни цени, но и до каква степен ние имаме същите производствени разходи или същата събестойност. По отношение на бъдещето след квотите, ние гледаме на тази на адаптация към събестойността на захарното цвекло – поради по причина на реформата виждаме, че реструктурирането ще става по посока на по-ефективни области, но в този момент е трудно да кажем точно как ще станат нещата. Но е ясно, че всяка захаропреработвателна фабрика ще трябва да има конкурентно способност на глобалния пазар. Благодаря много. И така, не знам дали всички останаха доволни от е, разясненията на господин директора и дали са е, разбрали всичко, но смятам, че дискусията беше много полезна и ще се връщаме към нея. Преминаваме към последната точка от дневния ред. Информация от комисията относно подготовка за европейско партньорство за иновации на тема производителност и устойчиво развитие на селското стопанство. Иновациите, разбира се, са неизбежни, за да може ОСП да подготви а, селското стопанство за бъдещето. Затова комисията започва такова партньорство с цел разработване на нискоемисионен и перспективен аграрен сектор. Ще бъдат привлечени именно такива партньори, които ще спомогнат за улесняване на използването на иновациите и новите технологии. За целта ще дам думата на комисията госпожа Шели от ГД Агри. Благодаря, господин председател. Самата идея за партньорство, за новаторство е свързана с важната инициатива Съюз на новаторството и там се споменава партньорството за устойчиво развитие. Сега да започнем от предизвикателствата. СФАО предвижда, че цените на хранителните стоки ще се повишат 70% и това е в контекста на засилено използване от земята. И пределно ясно е, че в тази ситуация че засиленото търсене ще доведе до реакция на селското стопанство. Имайки предвид, че в миналото повишаването на производителността и знаем, че селското стопанство е успявало да отговори на засиленото търсене, знаем, че това е било постигнато за сметка на околната среда и природните ресурси. От тук и заключението, че ако селското стопанство просто реагира на засиленото търсене, заедно с, с растежа, ще започнем да изпитваме, ще изпитаме затруднения с водата, почвата и така нататък. Какво ни трябва? Да, засилено производство, но но то да бъде в съответствие с изискванията за устойчиво управление на околната среда. Необходимо е да се предприема действия не само на първично ниво, защото в много случаи решенията могат да се приемат и в горната част на веригата, могат да бъдат и в долната част на веригата. Очаква се 25% на провал на а, реколтата. Ако успеем да а, предотвратим това, ще облегчим натиска върху производство в долната част на веригата. Сега, как да решим проблемите, които ни предстоят. Очевидно е, че методите, с които разполагаме, не са достатъчни. Трябва да инвестираме в нови подходи, но изследвания и тези изследвания трябва да се превърнат в новаторски методи, които да използват фермерите. Трябва да кажем, че има много е, и висококачествени научни изследвания, които обаче си остават в книгите, е, без да бъдат приложни е, приложени на практика. От друга страна има земеделски производители, които са готови да променят своята практика. Възоснова на е, дискусията мога да кажа, че често има оплаквания, че научните изследвания не са адаптирани към потребностите на производителите и им е трудно да видят как приоритета на научните изследвания са, са, какво, са свързани с техните потребности. Очевидно, в интереса на новаторството трябва да се намали тази разлика и изолираността между теорията и практиката. Необходимо е да свържем множеството съществуващи мерки. Такива съществуват. Но съществуващите методи са разпокъсани, не са свързани взаимно в едно единно последователно цяло, което да даде резултати. Това означава, че трябва да се положат повече усилия в изграждането на мрежи и в крайна сметка да постигнем синергия. Що се отнася до потребности? Да има мерки за развитие на селските райони, които са много добри и, и ще добавим някои елементи към предложения пакет за реформа на ОСП. Има мерка за сътрудничество според които фермерите, консултанти, НПО-та, инженери ще могат да се обединяват, за да решават конкретен проблем на ниво сълскостопански производител. Има възможности да се свържат консултантските услуги с инвестиционната подкрепа. Разбира се, има и допълнителни мерки, свързани с местно развитие и други подобни така могат да се изградят взаимно свързани мерки, които да се прилагат. Основната ни идея е стратегическата цела за насърчаване на знанията и новаторството и ние предлагаме да се изгради конкретна мрежа за, новаторско, за партньорство за новаторство, която да осигури е, обмен на информация между всички е, страни във връзка с научните изследвания селско и развитието на селските райони. Е, фермерите да могат да споделят своя опит, което да информация, която да бъде доведена до знанието и на учените. Тоест да се учените да са достатъчно информирани за потребностите на фермерите. Що се отнася а, до изследванията, да не забравяме стратегията 2020. 20. Научните изследвания осигуряват унази необходима база на знанията. Съществуват много добри проекти, е, инициативите за съвместно програмиране, технологичните платформи. С други думи, не бива да се дублира дейностите, не бива да се преоткрива колелото. Това, което е необходимо, е съществуващите проекти да се е, свържат е, и да се постигне последователност. Що се отнася до самата идея за партньорство, за новаторство, не е съвместимо с подхода отгоре надолу. Имаме нужда в много голяма степен от подхода отдолу нагоре. Необходимо е да отчетем техническото ниво на фермите, устойчивото управление на ресурсите, технологичният аспект, прозрачността, логистиката и най-сетне хранителната верига до потребителят, който също влияе. Всички тези елементи трябва да бъдат обединени. Това е съдържанието на партньорството за новаторство. Що се отнася до това, докъде сме стигнали, Както знаете, внесли сме документ по партньорството за новаторство и за мрежа за партньорство за новаторство за да направим връзката между практиката и научните изследвания в долната част на веригата, ние подготвяме съобщение до съвета и парламента. Официалното начало на партньорството ще, ще бъде дадено, когато получим благоприятно становище от съвета и парламента. Смятаме, че мрежата трябва да бъде изградена през 2012 година, защото по този начин ще запо... можем да започнем работа а, преди новият програмен период и да не се чуят отрицателни становища че решенията са били взети без надлежна консултация. Благодаря за вниманието. Bene, grazie Adesso... Благодаря, доктор Шелер. Сега откривам дискусията. Има няколко заявки. Госпожа Магинес първо. Благодаря, господин председател, Благодаря на комисията за презентацията. Този въпрос се дискутира в държавите членки и то наистина е от полза, но все пак е трудно да видим подплатата, така да се каже, с какво е подплатено това предложение. Не, се, не съм против идеята за гарантиране на всички фактори по веригата, и повече научно-изследователска работа и трансфер на знания, но как ще го направим по отношение на някои конкретни въпроси в новата ОСП след 2020-30 година? Тази идея е част. Дали имаме идея за финансиране? Т.е. има ли бюджетна линия? Както разбирам, няма. Така че как ще стане тогава? Вторият ми въпрос. Аз разбирам, че предложението се, има, в него има малко закъснение, тъй като искаме да видим как съществуващият а, а, пилотен а, процес за активиране на това но, партньорство за новаторство, как ще проработи. И наистина предложението може би ще се забави. Аз не получих такова впечатление от вашата презентация. Освен това, в различни държави членки консултантските, научните услуги са различни. Някои са частни, други са финансирани от държавата. Как ще проработи това при една такава смесена ситуация в държавите членки? И последният ми въпрос се отнася до въпроса за устойчивостта. Съгласни сме, но ни трябва економическа устойчивост за замеделието, както и екологична. И аз предполагам, че и това ще бъде част от тази инициатива да се види как замеделските стопани ще си осигурят доход при тези поставени изисквания. Ще, цените ще варират, доста високи ще са входните цени, т.е. На, на суровините, така че устойчивостта на замеделието си остава под въпрос. Благодаря. Емер по ибрита. Благодаря, господин председател. Само мога да се присъединя към госпожа Магинес. Смятам, че предизвикателството да се развива и устойчиво, и същевременно по-интензивно селско-стопанско производство е огромно. Това ще бъде основното предизвикателство в селското стопанство, ако смятаме за в бъдеще да покриваме световните пазари. Ако погледнем сегашната аграрна политика, ще видим, че там пише нещо на думи за иновации, но пари не са предвидени. А на първата страница на тази нова селско-стопанска политика а, въобще няма нищо. А, да помислим за първия стълб. Там трябва да предвидим нещата, свързани с устойчиво интензивиране. Така че оставам с впечатлението, че сме наясно за целите понякога, но правим практически предложения в друга посока. Това, което искам да кажа е, че ако искаме наистина устойчива бъдеща аграрна политика, трябва да запретнем ръкави и то с ефикасни предложения. Благодаря. Брита е по Я, yeah, Благодаря ти. Благодаря ти. Първо благодаря на представителя на комисията, че е тук. А, всъщност вие говорите за нещо, което винаги сме искали ние от парламента, да се заделят повече средства за научна дейност и изследователска в селското стопанство видяхме, че новите мерки предвиждат сега увеличаване на тези средства, но а, искам да попитам как ще бъде изграден мостът между а, двете сфери. Пилотни проекти ли ще се правят или а, ще се а, спазва принципът на инициативата отдолу? А, Предвижда ли се стратегия за свързване на социален фонд, е, рибарски, е, рибарски фонд е, и регионален фонд? Ще има ли пари по тази линия, защото и в това отношение можем да се възползваме от възможността да не се дублират нещата? е Сикириски. господин Мижевски. Аз бих желал да науча повече за това как разбирате тази област. Има различни видове разбиране. Някои се фокусират повече на патенти, на научно-изследователска работа, нови технологически решения или може би по-голяма индустриализация на производството, други на организация, ефективност, ефикасност. Какъв ще бъде балансът тук? Какво разбираме под новаторство, иновативност? А, освен това, трябва да целим и устойчивост. Вторият ми въпрос се отнася до различните инструменти. Какви инструменти ще се използват за създаване на новаторство? в дългата верига от полето, от нивата до масата за хранене, защото новаторството има едно лице в, в, по фермите, друго в търговията, в производството. Значи има различни тълкувания на думата иновация. И друг, още един въпрос – финансиране. Можем ли да говорим тук че, за това в замеделието съществуват такива огромни разлики, че едрото замеделие, например, големите ферми, те имат средства за финансиране на иновации и да постигнат и съответни резултати. Но съвсем различно е в малките ферми, малките стопанства. Там новаторството е нещо съвсем различно. Те нямат средства да финансират е, научният прогрес. Така че се питам как разбирате вие иновацията на различните нива, какви инструменти ще се използват. А и, примерно, иновацията и големите химически предприятия. Защото съществуват тези, те навлизат в областта оформят пазара, а за това самите фермери трябва да плащат. Бене, интервенти sono finiti a questo punto. Благодаря много. Всички зададаха въпросите си, така че сега ще дам думата на колегата от комисията да отговори на въпросите. Благодаря за въпросите. Основното е да обединим усилията си. Това е главното решение за постигане на устойчивост. Много неща се случват, но провеждането, самото осъществяване става по един много разпилян начин. Ние вече общуваме помежду си. Обединяването на усилията на различните сектори дава възможност за по-голяма координация. Това е водещата идея, залегнала в нашето интерпретиране на иновативно партньорство. Що се отнася до дискусиите в държавите членки? Да, има такива а, по въпроса за иновативното партньорство. Много обсъждания се проведаха с заинтересованите лица, с представителите на държавната администрация и неправителствените организации. А, и самата идея за това предизвикателство. Ние получихме една много позитивна обратна връзка. Да, заслужава си. Нека тръгнем по този път, бе отговора. Може би това е малко по-различно от дискусията за най-общо казано новаторските партньорства, където се усеща скептицизъм. Може би става дума за една по-специална, едно по-специално новаторство, където имаме един пакет за развитие с конкретни мерки, които да се впишат в очакваните резултати. Споменах вече мярката за сътрудничество или конс... инвестиции в даване на консултации на фермите, т.е. един по-целеви начин. Имаше и въпрос за бюджета. Това е точно е бюджета, при който много от действията, които планираме, ще бъдат финансирани. Разбира се, ние сме в света на развитието на земеделието и селските а, региони. Това значи, че се създават програми от съответните органи и разбира се а, съответствие с документите за съвместната стратегия, но и като се имат предвид на нуждите. Опита показва, че ако не влезем на време в конкретни обсъждания, къде да се постави ударението, как да се тълкуват целите, съществува риск. Само ще преповтаряме стари програми, без да решаваме нови въпроси. Е, така че е, точно тук ще играе роля мрежата за иноваторско партньорство и ще ни помогне да се опитаме да постигнем по целеви резултати. Значи основното е устойчивостта в смисъл да запазим естествените ресурси, природните ресурси, но економическа устойчивост, конкурентно способност. Всички си даваме сметка, че само едно замеделие, което, което печели достатъчно за да оцелява, ще може да посрещне тези предизвикателства. А като казвам, че това е специално положение, е, че имаме политики, вече един текущ дебат дълги години, това може да значи раз, известни разлики с други иновативни партньорства. Например, е, критичните бележки по активното устаряване ние виждаме, че сега се фокусираме върху един по-широк дебат, и слушваме исканията в контекста на нашето партньорство и след това, може би, всички заедно можем малко да а, променим а, посоката а, а, вследствие на това едно е скептично отношение. Сега за моста между селското стопанство и науката. Е, опита в замедалското развитие показва как сме си развивали идеите. Споделянето на опит, мрежите доказаха, че са много а, е, добри инструменти, а също и привличането, обединяването в един кръстосен разрез на всички, които работят в този сектор за решаване на въпросите. Това наистина е един гъвкав механизъм, който ще позволява групи от 4-5 фермери да се обединят, да получат консултации, за да не остане това едно индивидуално една индивидуална дейност. Посредством мрежата ние гарантираме всички новини да се разпространяват бързо и систематично. Не на последно място. Какво влагаме в понятието новаторство в този конкретен случай? Знаем, че има различия от по отношение на нивото на технологично развитие в Европейския съюз. Знаем, че в райони, в които селското стопанство е от традиционния тип, може би не е уместно да повтаряме грешките от последните 30 години. Да, имаме нужда от развитие, безспорно, но трябва да видим как да се осъществява това развитие по-конкурентно способен и екологосъобразен и устойчив начин. Трябва да отчетем различията в нивото на развитие. Също така има различие по отношение на нивото на научни изследвания. Всичко това трябва да бъде адантирано към различните равнища на развитие. Благодаря, доктор Шиле. можем да приключим заседанието. Остават ни са, остава ни само назначаване на докладчици и решение относно процедурата. Днес след обяд ще се проведе много важно заседание в рамки, организирано от полското председателство. Там ще бъде комисария Чолос Следващото заседание е на 19 декември, след това 20 е декември. Благодаря на всички. Надявам се да се видим днес след обяд. Yeah. Yeah. Yeah.